Започваме с приемането на дневния ред. Благодаря. Имам само едно съобщение и то е свързано с тристранната среща на 5 октомври за критериите. Беше постигнат напредък по въпроса за категоризация на режима на пропорционалност, провизии за трети страни при критериите и реперите. Ще се постигне споразумение по тези важни елементи и някои от другите по-малко спорни въпроси, като кодекс на поведение, намежляване на риска от злоупотреба с, с пазара. Следващата тристранна среща ще бъде на 28 октомври от 4 до 7 вечерта в Страсбург. Можем да приемем протоколите от заседанието 14 септември и 23 септември. Има ли възражения? Няма. Преминаваме към четвъртата точка. Искам да приветствам Даниел Нуи на това второ обикновено изслушване в рамките на междуинституционалното споразумение между парламента и Европейската централна банка. Изслушването е много важно не само защото ще отбележим първата година от създаването на Европейският надзорен механизъм, но също, също така и защото този орган работи по много важни въпроси, като националните опции, решения, методологии и така нататък. И редица други важни въпроси. Веднага ще дам думата на Даниел за встъпителните думи. След това ще преминем към въпроси и отговори. Добър ден, господин председател, госпожи и господа депутати. Радвам се, че съм тук да обсъдя с ваша работата на ЕЦБ в рамките на един надзорен механизъм. След изслушването през юни ние работихме по редица важни въпроси и аз ще ви ги представя в встъпителните си думи ще ви направя преглед на тенденциите в банковия сектор и ще се спра на основните въпроси, по които работим. След това ще се спра по-подробно на последващите действия след цялостната оценка и така наречените национални опции – и решения. Сега един преглед на това, което се случи в банковия сектор. Банките продължават да изпитват сериозни трудности, особено слаба рентабилност и експозиции, които не са добри в балансовите отчети. Що се отнася до слабата рентабилност, е, в първата половина на тази година имаше признаци на подобряване. Е, ниските ликвени проценти се запазват, също въжи и за слабито економическо възстановяване. В резултат редица банки може да се наложи да коригират е, бизнес модела си и да предприемат дейности, които е, не разчитат толкова на традиционни дейности, насочени към генериране на ликви. Освен това, експозициите все още са проденциална трудност в някои страни. Затова има няколко фактори, в това число общи економически условия, недостатъчно добра банкова практика и недостатъчно добра нормативна база. Като надзорници ние можем да започнем работа за премахване на тези причини. Други излизат извън нашите правомощи. Ясно е, че няма еднотипно решение и политиците тряб, трябва да се пазят от изкривяване на стимулите на банките. ЕЦБ започна работа с банките, за да се разработят индивидуализирани планове за действия. Сега кратък преглед на основните проекти и решения на надзорния съвет. След последното изслушване беше постигнато по процеса на прегледа и оценка на надзора по дейността на националните опции и решения. Ще се върна малко по-късно на този въпрос. Освен това, продължихме да усъвършенстваме вътрешните процеси, за да постигнем повече ефективност и хармонизация. В началото на лятото несигурността, свързана с програмата за Гърция, беше в центъра на нашето внимание, както и на вашето. За гръцките банки това означава означаваше сериозни трудности. Ето защо ние следихме събитията отблизо и предприехме дейности, свързани с надзора. Радваме се, че беше постигнат решение на среща на върха на еврозоната през юли. Сега ние правим цялостна оценка на четирите основни гръцки институции, за да помогнем да се формулират потребностите от рекапитализация. Рекапитализацията би трябвало да бъде готова до края на годината. Ето защо е необходимо необходимите средства да бъдат на разположение на време. Нека сега няколко думи за процеса на преглед и оценка на надзора. Процесът изисква за всяка банка да има специфични капиталови изисквания по стълб през 2015 година ЕЦП извърши процес на преглед и оценка на надзора за първи път в съответствие с обща методология за около 120 най-големи банкови групи. Тази методология ще осигури високи стандарти на надзор. Капиталовите решения по втори стълб бяха подготвени първо като се отчетат рисковете за предбанките в резултат на економическите и пазарни условия в еврозоната, като кредитен и ликвиден риск. Второ, те, те се водят от целта банките да преминат безпрепятствено към капиталово, от сегашните капиталови позиции към среда на съответстваща на база 3 през 2019 година и на трето място, като се запазят условията за равнопоставеност. Решенията на процеса на преглед и оценка на надзора ще бъдат готови в края на тази година, но вече можем да кажем, че капиталовите изисквания по втори стълб, предвидени за единния надзорен механизъм за за, един, за единия надзорен е, механизъм са по-високи през 2016 година в сравнение с 2015 година, средно с 30 базисни пункта. Сега кратък е, преглед е, на текущата и бъдеща дейност по цялостната оценка и стрес тестове. Както знаете, ние извършваме цялостна оценка за всяка банка, която подлежи на пряк надзор от ЕЦБ. Сега, в сравнение с цялостната оценка през 2014 година, можем да кажем, че това е ефективен инструмент за повишаване на капитала на банките от ниво 1. Става дума за банки, които са изправени пред дефицит. Също така и да се идентифицират и да се спазят решенията на прегледа за качеството на активите. През, септем, през април ЕЦБ прецени, че две трети от допълнителните загуби от прегледа на качеството на активите бяха записани в финансовите отчети от 2014 година и останалата част се третират като пруденциални изисквания. Това доведе до общо увеличение на експозициите с ниско качество. Предприятите от, марк... от банките мерки както и подобряването на управлението на риска и проденциалните отчетни процедури. Освен укрепването на балансови отчета тази дейност подобри прозрачността и ни осигури достъп до широк набор от данни, които ние използваме, за да натрупаме знания за банките, върху които извършваме надзор. По-конкретно, един е надзорен механизъм – има възможност да извършва своя надзор на надежна основа. През 2015 година ние извършваме нова цялостна оценка на 9 банки в съответствие с методологията от 2014 година. От участващите банки 5 през 2014 година станаха значителни и вече са предмет на надзор от ЕЦБ. Те обаче не бяха включени в предишната дейност. Тази дейност ще приключи през ноември и тогава ще публикуваме резултатите. През 2016 година Европейския орган в взаимодействие с ЕЦБ и националните компетентни органи ще извърши стрес-тестове в Европейския съюз Извадката от банки предстои да се одобри. За тази цел ние ще се съобразим с съществуваща методология, която се разработва. Макроекономическите и финансови сценарии ще се осигурят от Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган. Сега няколко думи за националните опции и решения. Както беше казано по време на последното изслушване, директивата за капиталови изисквания и регламента за капиталови изисквания и съответните действия на второ ниво съдържат голям брой провизии, които дават възможност да се направи избор между альтернативни дейности или пък да не се прилагат определени провизии, което ние речеме решение по осмотрение. Тези национални опции и дейности по осмотрение влияят върху всяка част от пруденциалната рамка. Те могат да бъдат обхватни или пък да представляват оценка в, на индивидуална основа като се използват индивидуалните искания на банките като например освобождаване от изискванията за капиталова и ликвидна за капиталови, за капиталови изисквания или ликвидност. В момента ЕЦБ работи по 122 национални опции и решения, които попадат в преките им компетенции. Обхвата на дейността на ЕЦБ обхваща дейностите, насочени към националните опции и решения за големи институции. През ноември ще се организира обществена консултация. Разбира се, всички заинтересовани лица могат да участват в проекто законодателния пакет. Основните принципи са пруденци специалност, хармонизация, спазване на международните стандарти и зачитане на легитимните очаквания, така както те са заложени от предишното изпълнение на националните опции и решения. Би трябвало да постигнем висока степен на сближаване и пруденциалност при поносима цена. След като Европейската Централна банка ще обсъди възможността за хармонизация на опциите и решенията по смотрение за по-малките институции. Освен това трябва да споменаем, че допълнителни национални опции са свързани с макропруденциални въпроси или пък не са изключително достъпни за надзорния орган, а по-скоро за държавите членки. Надзорният съвет не ги обсъди, само че те ще трябва да бъдат обсъдени на по-късен етап, за да се осигурят условия на равнопоставеност в Банковия съюз. Тези различни опции за държавите членки и гъвкавото изпълнение на много разпоредби в директивата за капиталови изисквания затрудняват постигането на единен наръчник и ЕЦБ може да се наложи да спазва 19 различни стандарта. Това затруднява нашата надзорна дейност Европейските законодатели би трябвало да обсъдят този въпрос на приоритетна основа. Знам, че за вас темата е много интересна и с готовност ще ви предоставя нашите заключения и препоръки. В заключение, в началото на втората година от дейността на ЕЦБ като надзорен орган, нашите банки страдат от ниска рентабилност и в някои случаи експозиции, които са от ниско качество. Също въжи и за несигурността, свързана с глобалното възстановяване. Нашата надзорна дейност ще се съсредоточи върху запазване и възстановяване на количествената и качествена адекватност на капитала на банките. Заедно с това като основната институция от първи стъп на Банковия съюз, ние работим в съответствие с нашия мандат за осъществяване на условия на равнопоставеност за банките, които подлежат на европейския надзорен механизъм. Убедена съм, че Създаването на Европейския надзорен механизъм е кръглен камък в укрепването и хармонизирането на банковия надзор в еврозоната. Благодаря за вниманието и сега е, очаквам с интерес е, дискусията. Благодаря на Даниел Нуи за изложението. Много е важно това, с което приключихте а именно за двата елемента във вашата дейност. Вярно е, че само добре капитализираните банки могат да осигурят необходимата подкрепа за банките. Много е важно, разбира се, банките да осигурят стабилност на економиката. И заедно с това е важно да се осигурят условия за равнопоставеност. Това няма да е лесно. Парламентът подкрепя вашата дейност за националните опции решения по осмотрение. След малко ще дам думата за въпроси и отговори от страна на колегите. Въпросите ми се отнася до трите основни теми в е, вашето изложение. Ще започна с първата, което беше вариант за обсъждане в е, работната група по Европейския банков съюз. Е, това е методологията за пълна оценка на всички видове риск, тъй като това беше един въпрос поставен в парламента свързан с възможността напълно да се оцена, оцени кредитния риск е, или пазарен риск. Е, с други думи, как е, върви работата по единия надзорен механизъм по трите тези въпроси. Колкото до националните варианти и решения. Имам пълна подкрепа за това важно е за парламента, обаче да знае, да е, вникне в е, работата на, в тази връзка и как по един прозначен начин ще се гарантира една еднородност в работата. Ако можете да навлезете в малко подробности, има някои спорни въпроси, испанския компромис, е, например, как трябва да избегнем такива разминавания на национално равнище и да приемем в пълна мяра единия надзорен механизъм. Разбира се, член 24.2 предвижда възможността да се използва единен счетоводен език. Доста въпроси, свързани с е, методологията и технологията. Как смятате да ги решавате, за да се гарантира еднородност и равнопоставеност при решаване на тези проблеми? По СРЕП, надзорния преглед и оценка, процеса по преглед и оценка, вие ни дадахте е, доста подробности. Един последен въпрос имам. Може би това е важно също за медиите. Е, състоянието на една банка HSH, е, Север Норд Банк. Интересно е каква е вашата оценка на състоянието на тази банка при първия тест, според правното ни провизия за спасяване на банката, но разбира се, е, това, това е, във връзка с въпроса за е, лошите заеми. Благодаря, господин председател. Колкото до равнопоставеността и начина по който ние решаваме проблема с, риск, с кредити, рисковите кредити, с марк, пазарния риск. Виждам два аспекта на вашия, вашия въпрос. Първо, очевидно методологията на СРЕП е такава, тя е еднородна, така че да се решават кредитни и пазарни рискове по един и същ начин в, е, по отношение на всички банки. Сега резултат, разбира се, няма да е същия, тъй като рисковия профил е различен на всяка банка, но подходът ще е същия, методологията, която ще използваме по отношение на тях и смятаме, че това е доста така силна методология в момента. Има едно друго измерение, а именно е, калкулиране на е, претеглените спрямо риска активи Знаете, редица банки използват е, модел за калкулиране на е, RWA. Валидирането на тези модели е малко е, разнопосочно в 19 страни и това е нищо, нищо чудно в това. Защото на надзорните валидирания и действия в тази връзка се извършват по различен начин в отделните държави членки. И сега ние въвеждаме една методология за валидиране на тези модели в е, е, банките по сходен начин, използвайки една и съща методология. И съм убедена, че ще в крайна сметка ще успеем да защитим моделите, които използват банките в механизма, в единия надзорен механизъм, които прилагат една и съща методология. Разбира се, ще трябва да подредим по важност е, задачите си, тъй като имаме хиляди модели, които трябва да одобрим на ниво е, държави от единия механизъм, свързани с пазарния и кредитния риск. Колкото до националните опции и решения, наистина ние успяхме да се придвижим към хармонизация доста енергично за поредица национални опции. Все още предстои работа по това, което вие споменахте, а именно тези молби за освобождаване от изискването за ликвидност по собствен капитал, защото това вече е, подходът е според е, случай по случай, за всеки отделен случай се прави индивидуална оценка. Колкото до другите национални варианти, ние успяхме да постигнем до приемливи решения за всички. Доста стриктни са повечето от тези решения. Например, имаме договореност, е, нещо, което ще се проверява в, е, чрез консултации, но имаме, например, е, споразумение за тест, оценка на бъдещите профити, е, печалби, е, колкото до така наречения датски компромис, бяхме разделени мненията 50 на 50, но в единия лагер, в едната школа имаше малко надмощие. Тези, които настояваха, да, това беше, беше лагера на настояващите да остане този компромис. Но и двата лагера ни помолиха да се обърнем към законотворците и да ги подтикнем да видят какво може да се направи Както ви казах, ние сме разделени. Някои искат изцяло да се оттър... да отхвърлят този механизъм, други смятат, че компромисът би могъл да бъде при спадане на от изискване от застрахователните дружества, което ще е по-малко от цялостното при спадане, но все пак е по-строгия, по-стриктния подход. Затова не стиг... по това не, сме стиг... не стигнахме до, до съгласие, ще трябва наистина да представим аргументи си пред законодателя, за да помисли по въпроса. Споменахте банките HSH, HSH, да, в е, е, банката HSH наистина излезе информация в, изтече информация в медиите за нея. Е, това е единствената банка в механизма, в единния механизъм, която има план, който е одобрен според европейските критерии. Ние обсъждаме част от този план с Европейската комисия те биха поступили по този начин и без е, механизма, без участие в единия надзорен механизъм. Това не, не променя по някакъв начин е, отношенията между банките и Генералната дирекция във връзка с конкуренцията. Ние не сме договаряща страна, преговаряща страна в, е, при тези, по тези мерки. Разбира се, ние следим какво развитието на нещата. Ако нещо ни е, разтревожи, притеснява, ние веднага ще е, сигнализираме към е, на съответните страни, но ние не участваме пряко в преговорите. Благодаря. Пабло Благодаря, госпожо Нюи, за това, че сте тук днес след обед. Както знаете, на, е, до януари 16 година насоките за Европейския банков орган ще започват от януари 16 започват да се прилагат насоките за ЕБО. Смятате ли, че ще има сериозни промени по отношение на сегашното положение? и малко повече подробности дали тези изменения ще засегнат по един и същ начин всички банки. Вторият ми въпрос е свързан с Съюза на капиталовите пазари. Мисля, че една от основните цели беше да могат да стигнат кредити до малките и средни предприятия. Интересуваме да чуя как ще подредите приоритетите си в това отношение, ако искате да постигнете тази цел? И притеснявате ли се, че някои от мерките, които е, смущават ли ви някои от мерките, които може би ще да се вземат по отношение на надзора? Благодаря. Разбирам, че въпросът ви е свързан с насоките за оценка на отделните банки, т.е. каква е методологията на СРЕП. Ние Направихме преглед на тази методология с 19, 19 страни, които участват в механизма. Констатирахме значителни различия. Натъкнахме се на отлични практики по някои въпроси в някои страни. Тоест, ние е, изградихме една методология за един, единия надзорен механизъм основа на най-добрите практики сред националните надзорни органи. Разбира се, получихме много добри насоки от е, Европейския орган и напълно се съобразяваме с е, тях. Да, използваме една и съща методология по отношение на всички банки, това ни отне много време и усилия, т.е. различните елементи, капиталовия блок, ликвидността, измерване, замерване на оценка на управлението по отношение на риска, какъв е бизнес модела на банките, какви са двигателите на източите им на печалба и така нататък. Сега обаче имаме, смятам, добра методология и я прилагаме по отношение на различните банки. Имаме Направили сме редица хоризонтални сравнения, оценки, използвайки различни критерии, е, показатели и всичко това работи много добре. Има голямо съгласие, консенсус между членовете относно е, ползването на тази методология. Извинете, да, втората част от въпроса за Съюза на капиталови пазари. Ние до голяма степен подкрепяме този съюз. Смятаме, той е отрешаващо значение за подпомагане на растежа в Европа чрез разнообразяване, диверсифициране на е, средствата, източници на финансиране и е, увеличаване достъпността до, до кредити за малки и средни предприятия. Според нас трябва да има дългосрочна визия дългосрочна перспектива и амбициозна програма за действие в това отношение. Приветстваме всякакви ранни действия, които ще придружават банковите планове. Както знаете, Европейската рамка за секуритизация включва и диференциране и пруденциално третиране за единни и стандартизирани въпроси, но като надзорници смятаме, че това не трябва да става за сметка на регулаторната рамка, т.е. да не се разводнява една стрикна регулаторна рамка. Това няма да са не, безрискови активи. Те ще са добри активи, но ще, това ще, е, те ще изпълняват нормалните, добре преценени, претеглени капиталови изисквания. И това е наистина е, примахване бариерите към ефективното трансграничен клиринг, използваме възможността да ви припомним, че единия европейски механизъм няма да бъде е, приключен без е, така жизнени е, стойности на основния процент на Либора. Следващия въпрос. Благодаря ви за това, за доброто сътрудничество между парламента и нашата комисия. Първият ми въпрос е свързан с следното. През август миналата година, т.е. август, сенатор Елизабет Уорън се обърне към четири финансови регулатора в САЩ с молба да се провери дали притеснения, проблеми поставени с спазване на е, регулациите от е, различни световни банки, които използват нов е, средство за комуникация, с цифри. И всъщност тези услуги, които включват енкриптирано съхраняване на данни и с обещанието, че в бъдеще те ще бъдат изтрити и заличени, че всъщност това би пречило на регулаторите и надзорниците да, са, да изпълняват законодателството, което сме приели. Какво е положението във връзка с европейските банки и вашата роля като надзорник? Вие поддържате ли връзки с американските органи? Този въпрос още стои на вашето внимание. Просто бих искала да знае как стоят нещата в Европа в, от тази гледна точка. Благодаря за въпроса. Е, киберпрестъпленията и IT е, са един от приоритетите ни за 15-та година и вероятно и сигурно ще остане приоритети за следващата година. Не зная точно симфони като проблем, но доброкачествени данни на личността, на данни, за да могат надзорниците да контролират е, до каква степен се спазват правилата е от е, абсолютно задължително условие. И както вие казахте, това е много важно и за САЩ също така. Аз се сещам за поне една крупна банка, която е глобена именно заради неадекватно отчитане и докладване или IT действия за, по, към надзорниците. Така че важен е проблема за нас. Ние работим по него не е на, в центъра на нашето внимание. Имаме много други приоритети, като нов надзорен а, орган. Но, разбира се, това е част от нашата надзорна дейност. Благодаря. Е, трябва да се придържаме към 4 минути, но за сега имаме време. Благодаря. Вторият ми въпрос е свързан с е, използването от някои банки в процеса на, е, решаване, на, на заздравяване на банките национални средства за оздравяване на банките. От година, от, до година ще започнем да използваме общи такива средства. Тези средства ще бъдат рефинансирани от Националната банки на съответните държави. Следите ли тази е, процедура и прехода към новия начин на финансиране и как това се отразява върху равнопоставеността? Честно казано не. Аз е, разчитам на, на проследяване на единия механизъм за е, оздравяване на банки не просто не мога да отговоря в момента, но ще попитам там, където може би има повече информация и ще ви съобща. Благодаря, госпожо Нюи. Имам два кратки въпроса. Нулевото е, претегляне за държавните заеми В едно интервю се говори за нови начини на претегляне и така отдаване на по-голямо значение на държавните заеми. За сега не е достатъчно бързо се осъщава тази процедура. Може би Европейски се трябва да се намеси. Аз обаче съм малко скептично настроена дали ще, ще се промени начина на действие достатъчно бързо. Така че въпросът ми е, имате ли някакъв график за, по, за, това, за постепенно е, закриване и о, о, о, изоставане на, на нулевото е, претегляне на държавни заеми. Второ, до Централната банка, Европейска централна банка водеше една доста така хлабава политика чрез е, понижаване на лихвения процент. По този начин се даваше специално, е, това беше специално е, така е, жест и отношение към силно задължените държави членки. Така че боя се, че това, тази фискална доминация ще даде до по-раз хлабен, по-хлабав надзор? Опасявате ли се от това? В крайна сметка това пък ще доведе до една, по, не, е, една по-либерална и недостатъчно стрикна финансова политика, е, фискална политика. Благодаря когато се мисли за тези е, мерки, да, наистина ние започнахме да работим върху експозициите на суверени, т.е. държавната експозиция, това е нещо, което заслужава внимание колкото е възможно по-бързо. Е, споразуменията в пределите на Базелския комитет е, се опитва да изчерпи е, дневния си ред, програмата си за регулативна дейност, за да се даде предвидимост на националните регулативни органи. Тоест, мисля, че там можем да очакваме препоръки. Започнала е работа и тя е обещаваща. В крайна сметка, суверенният дълг, суверенната експозиция е годен актив. Така че е, не трябва да се страхуваме от работата в тази сфера. По втората част на въпроса ви, ние в Европейската централна банка е, спазваме принципа на разделност, поради което не провеждаме взаимодействие по въпросите на монетарната политика. От гледна точка на надзорните органи, това е нещо като лекарство за определено състояние на економиката. Както при лекарствата, някой път се проявяват нежелани ефекти. Да, има и положителен ефект, повече растеж в някои страни, увеличаване на капацитета за връщане на кредитите, намаляване на непогасените задължения, но е възможно да има и непредвидени последици е една мярка. Да кажем, отразява се върху рентабилността. За момента не сме свидетели на такива непредвидени последици. Ниската рентабилност до голяма степен се дължи на обема на провизии, които са задължителни. Съвсем очевидно обаче, тук трябва да се провежда наблюдение. Благодаря. Merci, euh, Madame Nui, d'être parmi nous. Je благодаря госпожо Нуи за това, че сте тук. Аз също искам да засегна банковата реформа. Мисля, че има известно отклонение от това, което говореше в начало Европейската комисия. Ако погледнете първото предложение на предишния състав на комисията, там истински е, стремеж се вижда за недопускане на фрагментиране. Имаше правила, които предвиждаха изключение за някои държави членки, където се планираше разделяне на дейността, обаче това бяха само отделни изключения. Ако видите сега какво става в съвета, там има решение по доклада Омбост, който не се хареса много на комисията и се вижда, че е, в някои държави членки има стремеж към специфично третиране. В Европа все още е, положението е сложно. Водим преговори сега и искам да ви попитам е, какво може да се направи, за да не се допусне такова фрагментиране. Ако правилно си спомням и миналия път, като че ли засегнахме този въпрос и вие имахте подобно усещане. Не е ли по-добре да се въздържаме от приемане на правила, които могат да се окажат с лошо качество и да вярваме повече надзорните органи и да им предадем, придадем повече свобода на преценка. Е, да не се окаже, че правилата са неприложими. Да, наистина за нас – Предимството на един европейски текст се състои в това да се стигне до хармонизиране на правилата между различните държави членки, особено в единния надзорен механизъм. Тоест, опцията, която би била дадена на някоя държава членка да запази националното си законодателство, не би ни помогнала. Ние имаме нужда от европейско законодателство. Също така надзорния орган е този, който трябва да има последната дума за разделянето на дейността. Е, се препоръчва от някои среди, но това не съответства на изискването и на стремежа към хармонизация и допринася за фрагментирането на европейския пазар. Мисля, че консолидираните надзорни органи са тези, които трябва да имат думата по този въпрос. Е, освен това, във връзка с забраната на някои дейности чрез ограничителни, стриктни определения няма да бъде толкова забрана, а по-скоро ограничение. Не съм сигурна, че съм запозната с последния вариант на този текст, който се разисква в съвета, защото той има доста варианти. Но ако текстът ще е европейски, той трябва да води до хармонизация, действително. В противен случай е, надзорната дейност става трудна. Да, права сте. По-добре е да няма правила, отколкото да има лоши правила, особено в тази сфера. В противен случай ние изготвяме картината на пейсажа според това, което искаме да видим, а не според това, което се вижда в действителност. Това може да има тежки последици, както непосредствено, така и в бъдеще. Благодаря ви. Сигурен съм, че текстът на парламента ще внесе подобрение в текста на съвета. Фабио Демаса. Благодаря за вашето изложение. Наистина винаги ще добре дошла сред нас. Споменахте за състоянието на е, СН, С, е, е, банката ХСХ. Аз следа отблизо състоянието на тази банка, но вие казахте, че не е предизвикала особено внимание е, сред Европейската централна банка. По-скоро въпросът е отнесен до Европейската комисия. Е, според които е, те казват, че е, компетенциите са другаде, но колкото до оценката на модела на тази банка, може би е, би трябвало да отговаря Европейска централна банка. Сега вече ние всички знаем, дори децата знаят какво значи един устойчив бизнес модел и ако факта, че е допусната тази банка и е, валидирана е, това всички случаи е, знаем има последствия върху е, данъкоплатец, данъкоплатеца. Сега разбирам, че банката е преминала през стрес тест без каквито и да са проблеми. Това говори нещо за качеството на тези е, тестове. Тук нещата опират до системни проблеми, статични баланси и други. Аз пратих в тази връзка писмен въпрос преди време. Ще продължи ли ЕБО да работи на база на тези статич, статични е, баланси и е, допускания възоснова на тях в бъдеще? Защо това продължава да бъде вътрешен елемент от, и, а, а, от вашата работа, а не, е не са достатъчно публични тези тестове. И второ, във връзка с а, дискусията по рекапитализация на гръцките банки, очаквате ли да се стигне с, а, до спасяване на банките и на деп, деп, или пък ще се стигне до затваряне и закриване на банки? По въпроса за банката H6H не мога да кажа много за една отделна банка, защото за мен се отнасят задълженията да пазя поверителност, но ще отговоря на въпроса ви в по-общ план. Да, наистина Задължение на надзорните органи е да извършат оценка на бизнес моделите на всички надзиравани от тях банки и в частност да анализират факторите, които благоприятстват рентабилността. Тоест, е, с цитираната от вас банка ние постъпваме така, както всички останали. Очевидно, имаме различни категории банки. Някои е, се намират в по-добро положение и при тях е, са на лице повече фактори, които благоприятстват рентабилността, но не всички са в такова положение. В единия надзорен механизъм редица банки работят по план одобрен от комисията. Изпълнението на този план е започнало преди ние да се заемем с надзор и е трябвало да водим преговори, за да се приспособим към него. Ние не участваме в преговорите с комисията, обаче се запознаваме с плана и е, с, ако собствениците на банките е, тръгнат в посока, която не отговаря на плана, ние непременно ги уведомяваме за това. т.е. правим известна позицията си. Вие знаете и казвате, че тази банка е преминала през стрес тестовете. Това е вярно. При тази банка и при няколко други банки имаше такъв резултат, но всичко е публично. Можете да видите информацията. Да, и имаше банки, които не се представиха много добре, но все пак издържаха теста, издържаха зачота. Е от пазара, в САЩ е точно обратното. Ние трябва да се погрижим възможностите фирмите да търсят финансиране от пазарите да бъде защитено. И дейностите и мерките не са неограничени Всъщност в моята страна тръгнахме от. изходихме от една радикална позиция. Възможно е изходната точка в други страни да е различна. Аз имам чувството, че това може да се извърши в Европа без това да е в ущърп на универсалните банки в Европа. Всичко това, което излиза и, и отвъд тези предели, би било прекомерно, но в крайна сметка законодателя трябва да вземе решение. Ако ни попитат, ние имаме становище, но то е само становище. По втория ви въпрос – твърде много от е, нашите банки. Надявам се, че те ще стават все по-малко. Са в плановете на ЕЦБ, тъй като са получавали държавна помощ. Ето защо трябва да се предприемат мерки така, е, щото те да могат да функционират без държавна помощ. Данота Хюбнер има думата. Благодаря. Добър ден, госпожо, но имам два въпроса. Искам да се е, върна към националните решения. Прилагате сближаването и хармонизацията. Моят въпрос е следният. Някои от е, решенията са изключително важни от системна гледна точка. Виждате ли опасност, че Хармонизацията предполага прилагане на най-низкият знаменател, което да застраши системата. Второ, не толкова отдавна ръководителите на одитните институции в държавите членки, към тях се присъедини Европейската сметна палата, излязаха с декларация, в която изразява тревога от е, намалената възможност е, за е, извършване на надзор от тяхна страна, т.е. мандатът на националните институции е под заплаха. И ЕЦБ може да бъде аудитирана по по-ограничен кръг дейности. Смятате ли, че това е проблем, който би трябвало да ни тревожи? Не съм сигурна, че хармонизацията и изближаването трябва да се използват в различен смисъл. Аз мисля, че да има последователен надзор в еврозоната имаме нужда от хармонизирана база. Що се отнася до националните решения, трябва да се Значи е, прилагаме повече е, национални варианти и опции. Това не е очудващо, като си има предвид, е, че много страни изпитват повече трудности от други. Също така, по директивите, които са минимална хармонизация. В единия надзорен механизъм разполагаме с трябва да прилагаме 19 различни правила. Директивата е приложена по различни начини. Не знам кой тези начин е по-добър. В крайна сметка става дума за различната надзорна култура и традиции. Е, но оценката на пригодността се извършва по различен начин. Започнахме с 25 е, различни стъпки за оценка на пригодността. Сега останаха 19 е, стъпки, което е твърде много. края на годината е възможно броят на решенията да бъде стотици, ако не е хиляда. Не става не става дума за условия за равнопоставено за тази директива. Не знам кой начин на транспониране е по-добър. Националните решения създават сигурност за инвеститорите. И разбира се, липсата на прозрачност е свързана с цена. Що се отнася до Националната сметна палата, различните режими в страните са различни. Това въжи за правомощията на, различ... на сметните палати. в крайна сметка юристите ще кажат кое е възможно, кое не. Очевидно има режими, които са по-отворени към надзор, отколкото към паричната политика. Не можем да не да не сме отговорни, да не носим отговорност. Петър Симон има думата. Благодаря и от мен за това, че бяхте на разположение за този разговор днес. Сегашната политика, европейска политика на ниски лихви, вече продължи доста време. Бях изплашен, е, след като прочетах една студия на Deutsche Bank, където се каза, че до 2019 ако е, оставим да действат същите ниски лихви е, е, проценти, печалбите на банката ще паднат с 25%. Ако продължат да падат, ще паднат приходите с 50-70%. Разбира се, това поставя редица банки в структурни затруднения. Как преценявате това положение? и по отношение на малките регионални банки, които са притиснати от две страни. От една страна чрез регулаторните разходи, тъй като са малки, тях ги удрят много повече. Тежестта относителната е много по-голяма за тях на тези регу... Регу... Е, е, правила. И как смятате, че в бъдеще ще се отрази е, този нисък лихвен процент и тези политика върху банките? Uh, Благодаря. Действително. През последните две десетилетия лихвените проценти в повечето напреднали економики спаднаха, което има последици за приходите на банките. През последните години Тенденцията за спад се засилва, тъй като и централните банки трябваше да коригират политиката си към средата, що се отнася до еврозоната, заедно с лих, ниските лихвените проценти нормите за печалба, нормата на печалба на банките спаднахме. Освен това и влоговете е, изпитват влияние и ниските лихвени проценти намаляват е, влоговете. Прогнозите за растеж в еврозоната не, говорят за подем това ще има последици и за лихвените проценти. Някои банки са, може би са достатъчно гъвкави. Много други банки ще трябва да коригират дейността си и да не разчитат толкова на лихвите. Той ще трябва да се ориентират към предоставяне на услуги паричната политика има свой положителен ефект върху економическите дейности, върху е, качеството на кредитите и разходите за провизии на банките. Това не бива да се подценява, но това е като лекарство с странични ефекти като цяло е по-добре да се взима лекарство за кратък период от време, без да се живее изобщо без лекарство. Освен това, очакваното положително въздействие върху банковото кредитиране оказва въздействие всъщност въздействието върху банките с системно значение. Ефекта върху тях е по-слаб, тъй като те работят в, на различни пазари, извършват различен вид дейности и могат да компенсират по низката рентабилност от традиционката банкова дейност. Това не е много лесно за по-традиционните търговски банки. Цената на допълнителния надзор не е твърде висока за тях. Процента на активите е по-висок от процента такси, които се плащат, но доколкото разбирам, ниската рентабилност им влияе и се надявам като надзорник, че условията ще се нормализират бързо. Брайан Хейс. Благодаря, добре дошла в нашата комисия. Бихте ли пояснили от гледна точка на стрес тестовете до година колко банки ще бъдат подложени на този тест? Някои говорят за между 50 и 60. Второ, при подбора на тези банки, банките ще се подбират ли между тези, които са били подложени на стрес теста? и унези, при които капиталовата адекватност не е достатъчна. Или пък ще се подберат унези банки, които те първо трябва да набират капитал. Освен това, постоянните ТСП говорихте за недостиг от 50 милиарда след първия стрес тест. Бяха набрани значителни средства каква е следващата стъпка за ТСБ? Ще следите ли непрекъснато финансовите отчети на тези банки? Ще наблюдавате ли ТСБ? И доколко добре се справят в среда, на стрес. Що се отнася до стрес тестовете на ЕБО, няма предварително определена извадка от банки. Онова, което ни се казва е, че трябва да се стремим към 70% активи, които да бъдат оценявани за бихме искали Европейският надзорен механизъм да бъде наистина единен и да обхваща единна територия. И за да спазим изискването за 70%, трябва да започнем с тези банки. Заедно с това, банките, които няма да бъдат избрани, както в стрес-тестовете на Европейския банков орган, ще преминат по някакъв стрес тест на един надзорен механизъм. Този надзор няма да бъде публичен, но част от методологията ще прилага стрес тестове, за да се види потребността от капиталови изисквания т.е. 50-60% за единия надзорен механизъм е, е един, една добра извадка. Няма окончателно решение, но за останалите няма да се извършва публичен надзор, но това ще бъде част от стрес-теста на един надзорен механизъм. Като всички банки, които, са, които подлежат на надзор от единия надзорен механизъм. Но всъщност сега говоря без да използвам бележки. Нина Джил. Благодаря за това, че ни представихте актуална информация след последната ни среща. Споменахте намаляващата рентабилност на банките като проблем. Оценки напоследък сочат, че финтек може да отнеме до 1,7 трилиона годишни приходи и 4,7 милиарда печалби от установените финансови организации те ще е, е, затъват в е, заеми за потребители, бизнес и плащания. Каква е вашата оценка? Има ли конкретна регулаторна рамка за тях за решаване на потенциални риск и вие като банка как възнамерявате да надзиравате такива дружества, които се занимават със същата дейност като банките, но по различен бизнес модел. Дали това ще е модел, който няма да потърсите по отношение на банките или да се взаимства от банките също така. И сега един аз приветствам това, което казахте, че няма да, не искате да разводните правилата по е, единия е, механизъм. Но каква е, е, какво правите по синтетичното секюритизиране? И смятате ли, че предложените от комисията актуализации в директивата за капиталните изисквания е достатъчна, за да се започне да се лансира този пазар на, на ценни книжа в Европейския съюз? Аз не зная какво прави финтек също, защото аз не надзиравам е, банкирането в сянка е, на практика. Мисля, че нещо трябва да се направи по отношение на банкирането в сянка и има инициатива от комисията, е, според която ЕЦБ да помага в това отношение, но аз нямам поглед върху подобни институции, които не попадат в моя обект на дейност. Но разбира се, това е сериозно предизвикателство за бизнес моделите на банките. и е Именно такива конкуренти, които не са банки, които не трябва да спазват правилата, които трябва да спазват банките, банковите институции. Така че банкирането в сянка е проблем, който трябва да се реди. Колкото до секюризацията е висококачествената проста секретация е нещо, което, към което се стремим. Смятам, че има място за едно третиране, пруденциално третиране и е, по отношение на е, капиталовите изисквания, но разбира се, трябва да сме по-малко взискателни по отношение на капиталовите изисквания, но да не отиваме под риска нивото на риска. Първо трябва да определим какво е висококачествено, просто секюритизиране. Трябва да сме много стрикти по самата дефиниция, след което вече можем да допуснем едно разумно преденциално третиране. И има място за подобен подход, тъй като след кризата третирането на секретизацията е доста така сурово и затова, ако има правило, то трябва да е именно да изисква просто и, и висококачествена секюритизация. Колкото до синтетичната секюритизация, тук също нещата опират до една проста и висококачествена такава. Ви трябва да има, да получи нашата подкрепа, но тук се отварят възможности за значителни осложнения, а не обратното. И видяхме това преди кризата. Така че сега сме прекомерно внимателни, когато става дума за синтетична секюритизация. Трябва да сме 100% сигурни, че сме наясно с всички рискове и сме запознати с всички елементи и черти на такава секюритизация синтетична. Не сме против новаторството, но трябва да е много ясно за какво става дума и понякога може да кажем, да си позволим да кажем твърде много новаторство, иновация, твърде, твърде много осложняване не е, е приемливо, защото това няма, ще ни попречи да, да прилагаме адекватно потенциално третиране. Има някакви известни граници на всичко. Да, мисля, че това все още не е предложение официално. Вернер Ланге, благодаря госпожа Нои за това, че отново сте сред нас. Това е много важно да разберем докъде са стигнали нещата. Аз е, исках да поставя въпрос, е, друг въпрос преди. Това е, обаче е въпрос, е, който е свързан с е, финансовата криза. Сега, в известен смисъл, това, което вие казахте, ме поуспокои. Аз имам въпрос по суверения дълг и държавните инвестиции. През последния законодателен период вие казахте, че капиталните, капиталните изисквания не са били толкова високи колко високи ще бъдат, е, смятате, и какво време за, за изпълнение е нужно, за да обхванем всички държавни инвестиции. После казахте, че паричната политика е като лекарство с странични действия. Ако тази парична политика е толкова упорита и устойчива, тогава страничните действия могат да се окажат много по-тежки, отколкото отдадено лекарство. Ето защо, особено за по-малките банки, ни трябват е, конкретни решения. Преди всичко големите е, важните системата, системно е, важните банки трябва да бъдат много стрикно контролирани, това въжи и за по-малките. Те с основание се оплакват обаче от това. И последният ми въпрос се отнася до независимостта от е, паричната политика. Казахте, че двете нещата са стриктно разделени, но това не отговаря на моята информация, защото всички актуални решения в ЕЦБ предстоят преди да започне изпълнението им. Сега да започна с последното ви изречение. Наистина надзорния съвет е, взема проекто решения, които минават пред една процедура на невъзражение в управителния съвет. Това е последната инстанция. В... Е, до тук е, всичко е минавало безпроблемно, без някаква негативна реакция от управителния съвет. Така че мисля, че независимостта на надзора е абсолютно гарантирана. Аз не смятам, че ние, че надзор над малките банки е бюрократичен. Ние имаме толкова много работа, за надзор върху 123 банкови групи, хиляда и не знам колко банки са включени в тях, че не можем да си представим допълнителна работа във връзка с малките банки. Просто няма да имаме достатъчно денонощия, за да, да си изпълним задълженията. Какво правим с по-незначимите банки за системата. Когато вземаме решения, които смятаме, че са важни за значимите системно значимите банки, ние се обръщаме към националните компетентни органи, които са преките надзорници на тези по-маловажни банки, да кажат, да преценят дали има смисъл за по-малки за тях и ако а, смятат, че е нужно, кога и как смятат, че трябва да се изпълни. Ние не оказваме натиск, не ги натискаме да бързат или сега един ден а, ние ще а, ние има съответното звено в е, генерална дирекция в Европейския съюз, която следи това. Но практиката и, и да следим това, че надзора и практиката на надзора се прилага по един и същ начин в отделни държави членки, но това не е наша работа. Единственото, по което сме действали във връзка с по-маловажните банки е докладването, отчетите. Но разбира се, тук нещата също се различават в отделните страни. Има страни, в които изискванията към малките банки са минимални, да не кажа никакви. Така че ние нали, от, от модела на никакво почти или минимално отчитане до, до е, крупните банки, разликите са огромни. Ние прилагаме в това отношение насоките на Европейския орган, така че ръцете са ни вързани. Не можем да вършим много разли... да действам по различен начин. Имаме ограничения, Аз съм била, бях надзорник в цялата си кариера, така че зная за какво става дума. Държавните акции работим по това. По секюритизацията мисля, че простичка, висококачествена секретаризация е добро, разумно отношение според нас, без да се. Защото това е един начин да се финансира европейската економика, ако секретизацията функционира както трябва. И последният, който взе въпрос е Якоб Вайцекер. Благодаря, госпожо господин председател. Господин, имам два въпроса към вас. Първият се отнася до степента на, на е, пространство за маневриране, регулаторно вземане на, вземане на решение. Защото много неща не могат да се решат чрез, е, от регулатори, например, държавни е, облигации. Те не са непременно безрискови. Правилата между отделните банки и държави членки са различни, включително и от отлагане, плащане на, на данъци и така нататък. Тоест, от една страна има мерки регулаторни, които се предприемат на национално решение, но има проблеми, които не могат да бъдат решени по този начин. Виждаме, че банкови отрасъл страда от това, капиталовите нива са доста ниски и без моделиране на риска в Европейския съюз е видно това. Защо е така? Защо не бихме искали, не сме така проявяваме желание да решаваме проблема твърде големи, за да се провалят за големите банки и им даваме възможност е, да преценяват е, и да проявяват е, да, да, да, да вземат решение. Какво вие смятате за дискрецията и, и именно във връзка с решаване на проблема твърде голяма, за да, про, за да пропадне? И после значението на, на световните банки, универсалните банки и финансирането. Това не означава ли, че банки с екстремни баланси или бизнес модели, които са универсални банки на име, на хартия, и на практика. Например, ако един съотношението не финансов заем към активи е различно, когато става дума за инвестиционни или традиционни банки, това не казвали достатъчно за бизнес моделите в контекста на аргументите, които вие използвахте. Аз не казвам, че не трябва да предприемем нещо за банките, които са твърде големи, за да бъдат оставени да изпаднат от системата. И механизма, един, е, единия механизъм за укрепване, оздравяване е добро средство в това отношение. Колкото до регулаторната дискреция, всъщност не ми харесва това, което наричаме един вид цербер, пазача на границите. Не би трябвало да го използваме като такова средство. Също времено обаче водейки този род дискусия в е, моята страна, тук не казвам нищо, защото като надзорник трябва да съм неутрална, Разбира се, опитвах се да дам е, да отговоря, когато получавах въпроси от парламента, но се, но се стараех да не оказвам да не оказвам натиск или някакво преклено влияние. Но изненадващо е, че закона допуска марш е, за решаване на проблемите, но ако човек претегли последствията, мисля, че е по- безобидната ситуация е да се даде повече дискреция и пространство за маневриране на, на надзорниците. Пак казвам, не смятам, че добре е приятно човек да вземе, да поеме отговорността за подобни решения, но това е част от функцията на надзорника, според мен. Вероятно аз съм предубедена, но това, което е направено в Германия и Франция, беше доста разумно, което ограничава риска за банкрут на големи банки и също времено обаче защитава пазарните дейности на, на банките, в резултат на което се стимулира техния е капацитет да излезат на пазара. Разбира се, това не е някаква научна аксиома, но така съдейки от опита в моята страна и другаде, мисля, че е разумно. Колкото до универсалните банки, които са такива на име, по, на име, но не на, на практика, да, вероятно има няколко такива, но това са изключения. Много от банките, които имат значими пазарни, но присъствие, са действително универсални банки, търговски банки, в собствената си страна, понякога и в други страни, което дава добър баланс на дейността, на техните дейности и възможност за диверсификация. Още повече, че самите банки след кризата предприеха мерки като изоставиха, отказаха се от редица рискови продукти и дейности, които практикуваха преди. Сега не знае дали всички са се научили уроци, урока си от кризата. Все още има уроци, които трябва да се полки, които трябва да се излекат, но има и уроци, които наистина са научени от е, кризата. В Европа, между прочим, повечето банки са такива универсални банки и те са нужни, за да се финансира економиката. Благодаря ви. Дискусията бе много богата, много полезна. Благодаря ви за вашето идване тук. Благодаря за отговорите, които дадохте на нашите въпроси и коментари. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Годишния доклад на Европейската Централна банка. Докладчик е Нотис Мариас и незабавно му давам думата, като моля да се придържа към ограничение от 4 минути за изказването си. Ами, господин председател, беше постигнато съгласие да говоря по поне 8 минути и трябва да се придържаме към програмата. Трябваше да започна да се изказвам преди половин час в 4.30. Не, вижте, 4 минути ще имате във всички случаи като докладчик. Аз това казах на секретарията. And we will probably cut the catch the eye. That's it. Може би ще съкратим спонтанните изказвания. Не. Помолил съм секретарията да се изкажа в продължение на 8 минути и те се съгласиха с мен. Председателят. Не. 8 минути е много време. Не, вижте, започвам. Ще се постарая да говоря кратко. I will continue in Greek. Продължавам на гръцки. Еси пандоте. Благодаря. Докладът, както винаги, отразява определена сфера. Защото трябва да съдържа не повече от 4000 думи. Имаше коментари от доста колеги, има и изменения. Искаме да стигнем до обща позиция. Започваме с цифрите за безработицата, които предизвикват голямо безпокойство – има много големи разлики. 6,4% в Германия до 26,6% в Гърция. времено възстановяването явно се движи преди всичко от частното потребление. Инфлацията през 2016 година ще се повиши до 1,5 на 100 а през 2017 до 1,8%. Дори последните мерки, които се предлагат или предприемат от Европейската Централна банка, не решават проблема с дефлацията. Във връзка с програмата за изкупуване на активи, припомням цифрата от 1,3 милиарда евро – Европейската централна банка трябва да гарантира да не се стигне до несправедливости за данакоплаците. Поглеждайки приятите решения, купуват се държавни облигации. И банките, разбира се, по този начин поемат големи рискове – това може да доведе до проблеми, както е посочено и в нормативния акт. Това ще означава, че в бъдеще ще трябва да се извърши съкръщение на средствата. По въпроса за публичния дълг, в доклада се анализира регламент 372 от 13 година. Е, всяка страна, за която има програма и меморандум, трябва да има механизми за разследване на причините, довели до прекомерното задлъжняване, както и да създаде механизъм за установяване на нередовностите. Така самата еврозона – се снабдява с система за фискален анализ, която позволява да се откриват достатъчно рано проблемите. По отношение на пакта за стабилност и растеж, в доклада се препоръчва да се изхожда от публичния дълг, от държавния дълг и е, да се действа така, че да се стимулира растежът. Сега параграф 13. Независимостта на Европейската централна банка. Тя съществува за да гарантира ценовата стабилност, но не бива да забравяме и общите и цели. Съгласно член 282 от договора за създаване на Европейския съюз. Там безработицата също е важен параметр, който трябва да бъде отчитан – чрез е, разкритите нови работни места. Друг интересен момент е този за конфликта на интереси е, в Европейската Централна банка. Тя от една страна е монетарен орган, а от друга страна е надзорен орган, който осъществява надзор върху системоопределящите, структуроопределящите е, банки в еврозоната. Тя е също така член на тройката и е много важен заемодател, който отпуска заеми на страни като Гърция и Ирландия и Испания. Като там има е, специфични параметри и те пораждат въпроса как може да бъде Европейската Централна банка едновременно член на тройката и да упражнява задълженията си независимо. Сега параграф 20 в текста. Там цитирам решение на Съда на Европейския съюз C6, по дело с 62 от 2014 година. И според това решение не би трябвало Европейската Централна банка да е и член на тройката. Програмата трябва да се възприема като мярка за монетарната политика стига Европейската централна банка да се въздържа от пряко участие в финансовата помощ по линия на съществуващите механизми за определени държави в еврозоната. Това означава, че Европейската централна банка не може да бъде член на тройката. Това е много важен момент. Има колеги, които не са съгласни с мен по този въпрос, но аз смятам, че това е същината на доклада и тя трябва да остане такава. Искам 30 секунди, за да приключа. Следващото, което искам да кажа, е свързано с отговорността на Европейската Централна банка. Имам предвид параграф 23. Европейският парламент има своята роля. Той е отправил критики към Европейската Централна банка и може да следи дейността й. Е, ние сме имали критики към банката в качеството и на член на тройката. След това в доклада се визира гръцката криза и нейното управление, като се казва, че Европейската централна банка не е върнала печалбите, които банката е придобила с продажбата на гръцки облигации. И второ, през февруари месец гръцките облигации не бяха допустими в е, евросистемата. Това са основните моменти в доклада. Искам да изслушам колегите в залата, за да знае какво мислят. So I will count myself. I will tell you when you are close to conclusion. First is... Да. Първо, е, господин е, Еларе. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вмести в три минути. Благодаря на докладчика за неговия проект. Той е добра изходна основа за по-нататъчна работа. Правилно се открояват е, някои проблемни моменти в економиката на еврозоната. Както обаче вече казах на докладчика, разминавам се с него по някои важни въпроси и ще внеса изменения. Може би да спомена следното. Първо, смятам, че Общият тон на доклада е свръхкритичен към Европейската централна банка. Мисля, че банката действа много смело в кризата и това трябва да бъде приветствано при обстоятелствата. Има място за конструктивен на критика, но трябва да показваме уважение към начина по който банката реалистично се отнесе към трудностите е, нейната политика в областта на монетарното дело трябва да се приветства. Държавите членки трябва да извършат необходимите структурни реформи, за да може банката да успее до край. Второ, споделям виждането на докладчика, че економическите прогнози не са много положителни, но трябва да приветстваме постепенното подобрение, до което се стига чрез частни инвестиции. Трето, смятам, че приносът на Европейската Централна банка за финансовата стабилност заслужава повече внимание в доклада и прави изменения в тази връзка. Четвърто и последно, за ролята на банката като член на тройката, тя е съветник там. Това е нещо, което трябва да запазим. То е ясно, откроено и предписано от е, така наречения двупакет. Благодаря на докладчика за неговия доклад. Очаквам по-нататъчното ни сътрудничество. Благодаря, Коста Смавридис. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика за изготвения проект на доклад. Аз самият искам да поставя няколко въпроса. Признаваме усилията на ЕЦБ да се справи компетентно с трудностите, проистичащи от економическата и финансовата криза, но не можем да се абстрахираме от това, че тя няколко пъти действа твърде бавно. Особено по отношение на едината е, европейска система за гарантиране на влоговете. Е, за да може да се изравнят условията на конкуренцията. От е, миналата година сме свидетели на е, теч на капитали от периферията на еврозоната към нейния център. Ако председателят Драги беше действал своевременно, част от този теч можеше да бъде пресечен. Господин Драги при последния монетарен диалог в ИМКО заяви, че подкрепя единната система за гарантиране на депозитите, на влоговете. Трябва да се действа незабавно. Освен това, монетарната политика на Европейската централна банка все още не е произвела никакво отражение върху реалната економика. Няма видим растеж, прекалено висока е безработицата. Раст растат, е, особено в периферията на еврозоната, е, договорите на непълно работно време и така изкуствено безработицата се занижава. Финансовата фрагментация все още е основен проблем. Малките и средните предприятия понасят много по-големи разходи при вземане на кредити, отколкото големите предприятия. Да не говорим за разходите, до които води е, спазването на изискванията на банковото законодателство. На четвърто място ще коментирам изпълнението на е, дългосрочните финансови операции е, от страна на Европейската централна банка при купуването на активи, в частност. Смятаме, че Европейската централна банка трябва да създаде повече стимули за банката да прехвърлят за банките да прехвърлят реалната економика. Пето, по отношение на финансовата стабилност, тя трябва да се поддържа по такъв начин, че да не се стига до конфликт на интереси. Шесто, смятаме, че е важно и неотложно да има добре регулиран съюз на е, капиталовите пазари, е, за да е, не може банките да играят ролята на задържащ фактор за развитието на е, економиката. На следващо място, повече от 50% от банковите задължения са необслужвани кредити в Кипър. Това е показателен пример. Както в Ирландия и в Испания трябва да се предприемат мерки навсякъде за справяне с тези необслужвани задължения. И най-сетне е необходимо да има честен диалог с Европейската Централна банка и с акционерите, за да се гарантира отговорността и прозрачността на всичко, което прави банката. Благодаря. Благодаря, е, колегата Кора. Е, благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря в началото на докладчика за неговия проект. Мисля, че той анализира доста важни въпроси и е добра основа за окончателен текст. Е, очаквам е, е, работата с докладчика и с докладчиците в сянка да даде добър резултат. Има няколко конкретни въпроса, които според мен трябва да влязат и в окончателния доклад. Първо, за независимостта на Европейската Централна банка. Тази независимост трябва да се гарантира и за това докладът на банката трябва много внимателно да коментира и да препоръчва по-нататъчни действия с оглед на това, което е направила банката за отделни държави членки. Аз смятам, че параграф 25 трябва да бъде преосмислен. Второ, какво внимание следва да обърнем на политиката на Европейската централна банка в еврозоната и извън нея. Виждаме, че все повече се говори за неравностойни условия на конкуренция между различните предприятия, ниски лихвени проценти, което отраз... се отразява върху пенсионните фондове, застрахователните дружества и други финансови институции. Смятам, че това следва да намери място в доклада. И на последно място той този проект съдържа няколко параграфа, които пряко коментират фискалната политика на държавите членки. Смятам, че текстът трябва да бъде ориентиран преди всичко към монетарната политика и Европейската централна банка, а не към фискалната политика на държавите членки. И за това трябва да се помисли отново дали да се включват тези параграфи. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Виагас, за ГУЕ. Nós uh, acompanhamos no fundamental as preocupações do. Ние споделяме опасенията, изразени в доклада. Това е естествено. Е, нас много ни притеснява тази дискусия за Европейската Централна банка. Кризата продължава. Безработицата остава много висока Даже в Португалия тя е нараснала и то въпреки емиграцията. Половин милион португалци са напуснали страната, е, откакто се е, прилагат мерките на тройката и не вършат работа е, разни козметични мерки като програми за обучение. Моделът за растеж който се прилага в момента, е извънредно крехък. Той стъпва върху вътрешна девалвация. Въпреки това, Европейската централна банка е, е разпространила десетки милиарди евро чрез така наречените неконвенционални механизми и е, на тези пари е, не се вижда краят. Самата Европейска Централна банка ревизира в нисходяща посока своята прогноза както за економическия растеж, така и за инфлацията. Така че, както много ясно се вижда в доклада, трудно е на парите да стигнат до реалната економика. Инвестициите не водят до растеж. И também já agora, Това ни задължава да зададем въпроса ефективна ли е Европейската Централна банка и кой ще плати сметката за цялата тази операция, всички тези сделки, които предприема банката. Всъщност бих задал въпрос дори дали има демократична легитимност Европейската Централна банка. Това, което виждаме в Гърция, показва колко погрешен е моделът е, на Европейска централна банка, за която се твърди, че е политически неутрална. Вместо да се използват конвенционални инструменти, банката на практика прикрива ставащото. Мисля, че е крайно време да поставим под съмнение този модел, както и самото съществуване на Европейската централна банка. Thank you. Thank you, Chair, and thank you to the Rapporteur for your report and your work. There's quite a few points that we're able to welcome in your draft report. Госпожа Скот Като. Благодаря, господин председател. Има няколко важни моменти. Първо, критиката спрямо това, което банката направи в Гърция. Мислим, че тези критики е, е, са е, основателни. Съгласни сме с точка 25 в доклада сега Европейската централна банка е заемодател от последна инстанция, но това е въпрос, който има и други измерения. За програмата за, за изкупуване на активи трябва да ние поставяме под въпрос нейната ефективност. Отражението на програмата е много скромно и въпреки това тя беше разпространена към всички държави е, членки на еврозоната. Смятаме, че има други е, програми, които могат да се използват по-ефикасно, особено за постигане на желание от нас зелен преход. Смятаме, че това трябва да бъде решено на политическо ниво. Даже в исторически план е, по отношение на точка 11 бихме казали, че е било действано юридически неиздържано. Имаме и други опасения, които ще бъдат отразени в нашите изменения. Първо за съюза е, на капиталовите пазари. Не трябва да се ограничават усилията за подпомагане на реалната економика. И особено е необходимо парите да стигат до малките и средните предприятия. За прозрачността радваме се, че Европейската Централна банка започна да обнародва протоколите от заседанията на съвета, обаче какво ще кажете за информацията за активите в баланса? Не е ясно къде, отиват, къде отива ликвидността. За това също трябва информацията. Да, действително е, дават се субсидии на банките, обаче е, няма никаква прозрачност. Парите трябва да се използват за стратегически цели. За независимостта на банката ще кажа, тъй като е, извънредните мерки имат и явен економически и фискален ефект, те не трябва да бъдат свещена крава. Смятаме, че функциите на банката трябва ясно да се разграничат. И освен това, трябва в мандата на банката да се включи изискване тя да следи и безработицата, респективно заетостта. Благодаря, Марко Вар. Благодаря. Благодаря на докладчика Нотис Мариас. Надявам се, че ще си взаимодействаме добре по този доклад. Обосновани са критиките. Според нас еврото е недемократичен инструмент. Това, което се случи в Гърция, говори за един недемократичен инструмент, който се налага, що се отнася до доклада за мерките, за пакта стабилност и растеж. Според нас е много важно да че държавите, да имат суверенитет и политическите партии да могат да взимат решения за фискалната и економическа политика. Е, по някакъв начин трябва да се зачети, демок... зачете демократичната воля на партиите да взимат и економически мерки. Що се отнася до еврото, трябва да споменем дисбаланса създаден в платежния баланс. Някои страни се обогатяват. Ситуацията е, има спешен характер, особено Германия и Холандия. Излишъкът е достигнал тревожни размери и не се предприема нищо. По-нататък по Съюза на капиталовите пазари трябва да се замислим за това, че някои инструменти доведоха до кризисна ситуация в Съединените щати, например, кризата достигна до нас, що се отнася до структурните аспекти на банковия съюз, банковата система и системата за банките, които са твърде големи, за да бъдат оставени да фалират е проблем. Смятаме, че да има разделяне в банковата система. Ако не побързаме, има опасност от още една криза с изключително тежки последици. Ето защо е много важно в привидното спокойствие да регламентираме добре дейностите, за да ограничим неразумните действия от името на Европа за нациите свободата ням, никой не желая да се изкаже, затова даваме думата пак на докладчика. Благодаря господин председател. Благодаря на докладчиците в сянка за наблюденията и проведената дискусия. Мисля, че е, явно, очевидно, че има области, в които има сближаване на становищата. Всички ние сме съгласни относно ролята на ЕЦБ в постигането на ценова стабилност, а също така и за насърчаване на заетостта. Що се отнася до червения дълг, както го наричаме, това е проблем в Испания, но и в Гърция в момента и правителството подготвя търгове, на които ще се хората ще загубят домовете си. Трябва да проведем дискусия относно независимостта на Европейската Централна банка, защото тя би трябвало да е независима, но какво толкова какво означава независимостта. По въпроса може ли Европейския парламент да взима решения относно дейност, действията на Европейска централна банка, аз мисля, че да. Можем да следим да степента на независимост. Ние приехме резолюции, в които критикуваме дейността на Европейската централна банка като част от тройката. Да не забравяме това. Ето защо смятам, че е напълно легитимно този въпрос да се спомене в доклада си. Съгласен съм с това, което се казва за дълга. По-конкретно регламент 472 от 2013 година. Това е възможност да анализираме причините, поради които се натрупаха толкова големи дългове в отделни страни. Също така да видим какви са закономерностите и нередностите. Съгласен съм с. Забелязвам, че много колеги съгласиха с моите коментари. Колегите от НП казаха, че имат свои своя гледна точка. Те казват, когато ЕЦБ закупи държавни облигации на вторичните пазари, трябва да се включат защитни клаузи в мерките. Това означава, че не е възможно да се предприемат действия на вторичните пазари и заедно с това да се участва в тройката. Радвам се, че водим тази дискусия днес. Като Европейски парламент ние имаме пълното право да критикуваме ЕНП, що се отнася до паричната политика. Също така дейностите на банката в много важни моменти – особено при използването на системата за неотложна ликвидност, защото ЕЦБ е се намеси в определен момент на гръцката криза и през 2000, в първата половина 2015 година ЕЦБ превиши а, своите компетенции и реши да не използва гръцки облигации като обезпечение в евросистемата. На 28 юни 2015 година Европейска Централна банка пак сбърка като надзорен орган да не увеличи спешната ликвидност за гръцките банки. След това това доведе до контрол върху капитала. След това беше обявен референдум. Сега говорим за независимост на банката за това, че тя е надзорен орган. Но референдумът не беше одобрен и според мен това е намеса. Приключвам. Връщането на печалбите от гръцките облигации, ЕЦБ ги купи за 40%, и те трябваше да бъдат изкупени при 100% в момент, в който има повече от 1 милион безработни в Гърция. Срока за внасяне на изменения 27 е октомври. Обсъждането на измененията ще бъде на 30 ноември или 1 декември. Гласуването и след това гласуването в пленарна зала ще бъде през февруари няма да коментирам, защото това зависи от е, парламентарната комисия като председател. Е, смятам, ние не искаме доклад... Е, всички доклади да бъдат доклади, обхващащи абсолютно всички въпроси. Това трябва да е доклад в случая за ЕЦБ. Това трябва да е доклад по економическа политика, стабилност. Имаме доклад за банковия съюз. Ако във всеки доклад а, ние обсъждаме всички въпроси, фокусът ще се размие. Това е конкретната ми препоръка към вас. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Препоръка към Европейската комисия за преговорите по споразуменията за търговия с услуги. Алесия Моска е докладчик. Имате думата. Благодаря. Комисията по економически валутни въпроси ще даде свое становище по доклад, по който основна водеща комисия е комисията по международна търговия, за да няма недоразумения, не става дума за да кажем да или не на договор, става дума за това да се чуе гласът на парламента в хода на преговори, за да можем да окажем влияние върху преговарящите за да се вземат предвид и нашите приоритети. Няколко думи за споразумението за търговия с услуги. Става дума за доклад, който се договаря 23 държави. Целта е да се модернизира общо споразумение по търговията с услуги, което е в сила и това споразумение да бъде е, приспособено към цифровата е, е, епоха, много важни за европейската економика. Всъщност, е, много от страните, с които се преговаря в, на маса за преговори, не присъстват страните БРИК, въпреки че има гласове в преговорите да бъде включен и Китай. Що се отнася до либерализацията на услугите, Комисията по економически въпроси обсъжда принципите за прилагане, начините по които ще могат да се отварят на реципрочна основа пазарите и други мерки, които да осигуряват паритет между местните и чуждестранни субекти. За нашата комисия е много важно да изрази своето становище. Знаем, че в рамките на СТО Европейския съюз трябва да говори с един глас и трябва да можем да излезем със становище относно ролята на Европейския съюз и това да въжи и е, в други международни организации. Много е важно да се спомене това. В проекта за становище, което разработихме, ние сме формулирали някои препоръки. Например, финансовите услуги в е, рамките на преговорите да бъдат приоритети и да не се поемат нови ангажименти, които да компрометират нормативната база, която е в сила. Второ, да има гаранция, че мерките на пазара, че освобождение, че да има само надлежно обосновани изключения и също така да се приеме искането на Китай за да участва в преговорите и така да се предлага тази възможност. На други страни от БРИК това споразумение да бъде е, референтна рамка за е, многостранни преговори. Това е само проект. Бих искала да чуя становище на колегите, за да се усъвършенства проекта. Благодаря. Госпожа Томича е първата. Благодаря, госпожо председател. Много важно споразумение. Всички сме наясно с това, че моментът е много важен. Вместо да говорим за това, че споразумението с други части на света ни е дало възможност да постигнем бързо развитие, и това е роля, която Европа винаги е играла. Вместо това, от доста време говорим за това какво да направим, за да не изоставаме твърде много. Какво да направим, за да не изпаднем е, от борда, но и да не бъдем изолирани от е, останалата част на света. Искам да поздравя докладчика за, е, за извършната от нея работа, но в началото ще направя няколко общи коментара. Надявам се, че ще успеем да ги обсъдим задълбочено в бъдеще. През последната година Европейския парламент обсъжда данъци и данъчна политика. Не виждам този въпрос в доклада. Има и в доклада се повдига въпроса защо е, Китай е член на групата БРИК е спомената изрично. Не е много ясно какво означава рамка на високо ниво. Надявам се, че ще успеем да намерим общи решения и да изясним всички нерешени въпроси. Кейс Уинбърн. Благодаря. Благодаря на докладчика за извършената работа. Тя отчита спецификата на финансовите услуги в споразумението за търговия с услуги. Подкрепям общата, общата теза в доклада. Финансовите услуги трябва да са приоритет на Европейския съюз. От опита си в финансовото законодателство знаем, че този сектор е много важен в на всяка тристранна среща, например, по рамката на несъстоятелност две преговорите са трудни и продължителни, финансовите марк, пазари са глобални и мобилни. И в наш интерес е да сътрудничим с международните партньори, за да има висока степен на регулаторно сближаване и защита на потребителите в е, споразумението трябва да се заложат основни принципи, които насърчават сближаването, както и да се е, призна, признава еквивалентността и да се водим от правила като Базел и Оско. Има обаче и проблем с данните. Те са изключително чувствителна тема в международните споразумения, в това число в Европейския съюз. Смятам, че за финансовите услуги, данните в тях, има достатъчно доводи. Нашият натрупан опит би трябвало да ни да, да осигурите достатъчно гаранция, че можем да включим а, този сектор в споразумението. Има нужда от повече информации, и данни за а, взаимосвързаността на финансовата система. Това е важно в областта на дериватите, където има мандат от Г20, търговският депозитар на договор, по договорите са създадени и все още данните не са достъпни. Аз подозирам, че в рамките на споразумението за търговия с услуги можем да направим това. Сега данните сега не могат да се споделят и въпросите на свързани с различни Различните юрисдикции затрудняват споделянето. Мисля, че достъпът до финансовите регулатори е въпрос, който трябва да се реши на високо ниво. Сближаването на правилата е много важно. Това са стандартни изисквания, които би трябвало да фигурират в съвременните търговски взаимоотношения. Разчита на добро сътрудничество останалите докладчици в Сянка. Ерик Калбе Шамбон има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че приветствам доклада. Съгласен съм с казаното докладчика. Искам обаче да добавя няколко неща. Може би това може да стане чрез изменения. Някои от коментарите ми са от по-общ, други от по-специфичен характер. В много части би трябвало да кажем, че основната цел е да насърчим създаването на работни места. И в този ред на мисли искам да кажа, че в споразумението не бива да се създават пречки пред пълната реализация на потенциала на малките и средни предприятия, също така и на професии като журналисти, архитекти и така нататък. Челта ни е да се насърчи създаването на работни места и малките предприятия да имат, да получат подкрепа да се развиват. Те не би трябвало да са предмет на местни ограничения. Също така искам да подчертая, това споразумение с парламента трябва да се разшири да обхване и други страни – т.е. да стане наистина много странно да включим Китай, Тайпе, сама, самият Китай не е включен. Разбираме политическите съображения, но това би трябвало да бъде началото на по-обхватно споразумение, което да обхваща повече страни и по-широк обхвата. Призовавам докладчика да призове за усъвършенстване на законодателството за обществени поръчки, за да се насърчи търговията с услуги. И тук стигам до архитектите. Знам, че въпросите са чувствителни на парламента. Трябва да призове и да призовава за предприемането на мерки за финансовите услуги съм съгласен с казането данните и така нататък са проблем, но има и друг проблем. И това е защитата на потребителите, онези, които потребяват услугите. Свидетели сме на сложността, че продуктите са толкова сложни, че и поради това, че използването им е трудно, в крайна сметка потребителите страдат. Господин Вегаш, ние сме много скептични към процеса на либерализация на международната търговия. Това е така, защото според нас това е част от създаването на нов економически ред, който е в интерес само на многонационалните фирми. Този процес това споразумение според мен е част от този процес. Преговорите по това споразумение започнаха при закрити врата в е, условия на е, пълна тайнственост е, вътре са включени много малко страни, което говори за липса на демокрация. И тук влизат не само финансови услуги, но и много други. Пощенски, морски транспорт, така че има опасност да се сложи край на публичните услуги, които са монопол. Всъщност тези Всъщност единственото, което знаем е резултат от изтичане на информация като Wikileaks, например. Това, което виждаме в тази изтекла информация е много тревожна този документ предвижда отрицателен списък. Тоест всичко може да се либерализира. Има някои изключения в списъкът. Така че в всичко в списъка е предмет на либерализация. Това е принципът на документа. не има клаузи, забраняващи ревизията, т.е. всичко това, което е договорено и прието, не може да бъде вече променено. Всъщност така се погазва е, националния суверенитет и демократично избраните правителства след години не могат да променят онова, което вече е прието. Това е още един пример за либерализация към който сме настроени скептично. Сега зелените има думата. Благодаря, господин председател. Наистина ще можем да работим със сигурност с докладчика под този доклад. Много от темите, които обсъждахме, са засегнати. Но това, което стана дума за положителни и отрицателния списък, тези златни стандарти е, трябва във всички случаи да залегнат в положителните списъци. И според нас това е изключително необходимо. И това са публично е, необходимите е, услуги, които трябва да, се, да бъдат защитени. Колкото до обществените поръчки в областта на услугите, Там не трябва да действа само принципа на най- ниската е, оферта, но трябва да се включат е, и други съображения и фактори. Много важно е да продължи е, дерегулирането, когато говорим за финансови пазари, или правото на регулиране да бъде ограничено в тази област, защото според нас това ще бъде едно връщане назад и една пречка в преговорите за Европейския съюз, защото смятаме, че в тази посока не е нужно да се вземат ненужни, да се предприемат ненужни е, мерки и стъпки напред. Необходимо е мисля, че е, в е, сегашното споразумение трябва да има по-ясни и точни формулировки, независимо след това от процеса на ратификация. И още нещо, още няколко неща. Данъците, услугите предлагат много възможности във връзка, за промяна с, а, е, е, в а, е, консолидната обща данъчна основа или за прехвърляне на печалбите към съответните държави. Имаме в това отношение необходимите директиви и преди да се договори ТИЗА и да се ретифицира, би трябвало наистина да се вземат предвид и те по отношение на дъргоплатите. И на последния въпрос – прозрачност. Това си остава основателно сериозна тема. Някои се оплакват от твърде много прозрачност, други твърде малко но смятаме, че преговорите по тези трябва да се водят максимално прозрачен форма парламента да бъде информиран редовно за изхода в процеса на преговорите. Благодаря. Марко Вали. Благодаря, благодаря на докладчика. Надявам се, че ще имаме възможност да работим заедно и да осигурим повече прозрачност по един договор, за който се говори много малко и за който европейските граждани трябва да бъдат информирани. По всяка вероятност няма да бъдат включени всички заинтересовани лица. Предполагам, че основните участници ще бъдат големите многонационални предприятия, затова е необходимо да има максимална прозрачност. Но имаме нужда от прозрачност да ни обвинят, че не сме предприели е, мерки защита на гражданите. Анализът за въздействието трябва да се извърши от независими организации, не от комисията, не от многонационалните предприятия. Тоест има нужда от е, анализ на въздействието върху реалната економика и заетостта. Що се отнася до демокрацията, това е много важно, защото ако една страна реши да прилага финансова регламентация, която да е по-стриктна в определен сектор, това трябва да може да се предприеме. Ето, ние обръщаме голямо внимание на дерегулацията, за да не се стигне така, че да се ограничи демокрацията в държавите членки. Не бива да се въвежда. Трябва да се спазва реформа на финансите, която започна след кризата. Има нужда от е, ясна дефиниция на мерките, които могат да бъдат блокирани от една от дадена държава за да гарантира интересите си. И последно, пруденциалните мерки трябва да бъдат предмет на решения от публични трибунали, за да се защити обществения интерес от този на многонационалните предприятия. Сега можем да дадем думата на докладчика. Благодаря на колегите за коментарите. Аз съм на разположение за да подобрим доклада. Поради ограничение на времето аз предложих ограничен брой мерки. Вторият принцип, който ме е ръководила, е необходимостта да не излизаме извън рамките на компетенциите на нашата комисия, тъй като не бива да, тъй като други комисии ще изразят своето становище. Нашата комисия трябва да съсредоточи до рамките на нашите компетенции е, сега за да отговоря някои наблюденията е, за Китай да се разшири списъкът на страните, така че да влязат страни, които сега не са включени, за да се сключи многостранен, е, многостранен, многостранно споразумение – и това да бъде споразумение, което да дефинира стандарти и следователно да се включи Китай. Това би улеснил подобен подход. Що се отнася до данните, въпросът е много деликатен. Той се обсъжда не само по отношение на финансовите услуги, но и много други области. И последният въпрос, по който ще реагирам сега, е прозрачността. Очевидно, това е много важен въпрос. Искам да напомня, че по този въпрос парламентът, благодарение на предприятите мерки, успя да издейства и спрямо това споразумение да се приложи принципа за публичност на голяма част от документите. Това е успех постигнат на благодарение на натиска на парламента. Това трябва да се запази, за да не, за да не се а, у, стига а, до липса на прозрачност. Аз мисля, че Трябва да държим на този подход и дори да засилим усилията си за прозрачност. Готова съм да се вслушам в коментарите и идеите на колегите, за да работим в дух на взаимодействие. Крайният срок на внасяне на изменения 22 е октомври обсъждането 10 ноември, гласуване 1 декември. Благодаря. Преминаваме към последната точка в дневния ред становище към доклада за Европейската инвестиционна банка на комисията по бюджетен контрол. Докладчик е Папа Димолис Димитриус. Думата има господин Демази. Благодаря, господин председател. Извинявам се на други членове на комисията ИТРЕ. Той се извинява всъщност докладчика. Той е докладчика по проекто но поради неотложни обстоятелства той не може да присъства, така че по принцип ще представя това, за което, което докладчикът ме помоли да ви изложа тук във връзка с доклада на за годишния доклад за ЕИП. Тук присъстват сътрудници, които ще вземат преди вашите мнения и ще ги предадем на докладчика. Колкото до мнението, Говори се за, колкото е доклада, говори се в него за е, основната роля на ЕИБ, основ, особено в ситуация, когато европейските економики изостават по отношение на инвестиции, растеж и работни места, в сравнение с е, нивата пред кризата. Също времено сме разтревожени от високата безработица, обедняване и нива на, на, падане на жизненото равнище на, на много е, големи сектори от населението. Инвестициите са паднали с 25%, в някои държави дори 60% в последните 5 години. Така че е наложително ЕИП да засили своята е, кредиторска дейност е, и планирането, така че да доведе до максимум е, ефект е, отпускането на кредити за държавите членки, независимо от е, различията в БВП. Създаването и финансирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. И по него докладчика казва, че този фонд трябва да функционира ефективно и по прозрачен начин, и да е в помощ на държавите с програми за актуализация. Докладчика набляга и на това, че АИП трябва да се въздържа от сътрудничество с финансови партньори, които имат отрицателен опит и са свързани с твърдения за финансови и данъчни измами, неплащане на данъци, данъчни е, пристанища и така нататък. Разбира се, би трябвало в много отношения да се преоценят, е, да се е, публичите и частни партньорства с оглед рентабилността за обществата и да се насочи финансиране към публични инвестиции. Трябва да се засили докладването към парламента относно постигнати е, решения и въздействието им в Европейския съюз и извън Европейския съюз, като се засилва ефективността на отпускането на кредити чрез по-добрия подбор на е, програмите, проектите и е, съответното стимулиране. Първият е Томас Ман. Благодаря на докладчика и позицията, която е заел в доклада, от деветте точки, които е формулирал в доклада, сме доволни, съгласни че много от тях отговарят на, на нашите очаквания, това, че Европейския съюз предвижда 5 милиарда и че остава да се още 3,5 милиарда в е, е, фонда Европейски инвестиционен фонд. Жан-Клод Юнкер каза колко важна роля ще играят е, тези предприятия. Смятам, че 80,3 милиарда евро би трябвало да се им заделят за конкретни случаи и в е, случая трябва да, при ползването им трябва да имаме достатъчно пространство за маневриране. Идеята ни беше, независимо от това за коя страна става дума, да се финансират проекти, които да имат някакъв е, принос, които да имат добавена стойност в целия Европейски съюз. Тоест, е, трябва да финансираме проекти, които отговарят на определени критерии. Ефективността е един от тях, резултатите, които се очакват. А да не се каже само, че някои държави членки се възползват от това положение. Второ, малките и средни предприятия трябва да бъдат насърчавани, както и тъй като техният достъп до рисков капитал е изключително затруднен. Е, Европейска инвестиционна банка наистина започва да създава консултантски услуги за такива банки. Това е много важно. Между нас има различия, но има и общи неща. Решаващото е да не се каже субвенциониране, а, а ни трябва частен капитал. Това е към което се стрим. Разбира се, този частен капитал трябва да бъде отпускан по определени критерии. И нещо друго, което е важно за мен и трябва да е я, се види в доклада. Независимо от това, което се предлага на европейско равнище, за нас от НП е много важно да се работи проблема за задължнилостта. това отношение е необходимо да работим допълнително. Иначе мисля, че сме на добър, на верния път с проекта доклада до тук. Благодаря, Ханес Фернандес. Първо, говоря от името на Мария Жао Родригес, която е докладчик в Сянка. Тя не се чувстваше добре и не може, не може да присъства днес. Тя ми даде екземпляр от своите коментари, които ще ви представя. Първо, госпожа Родригес благодари и поздравява аз се присъединявам към е, това, разбира се, именно работата на, по това становище. Тя пък и ние в групата смятаме, че е много важно да се предприема допълнителни стъпки по финансирането чрез Европейската инвестиционна банка, защото наистина има сериозен недостиг на части и публични инвестиции. Това е необходимо, за да се даде тласък на економиката като цяло. В доклада трябва наистина да видим по какъв начин да скъсим тази дистанция между инвеститори и е, проекти в е, цяла Европа и да се смекчи негативния ефект на, на кризата, където наистина се забелязваше силен недостиг на финансиране. Сега по становището. Докладчика в сянка от нашата група смята, че е много важно да се запазят, е, да се запази принципа за условията в е, ЕФСИ по отношение на Европейската инвестиционна банка. Би трябвало да се осигури инвестиране за високорискови проекти и това да не става без ЕФСИ. Така че важно е за проекти в областта на економиката на Европейския съюз – там, където не трябва, целта е повече, по-добри резултати, повече растеж. Госпожа Родригес и цялата ни група смята, че ЕИ трябва да обнови своите финансови инструменти. Те трябва да са в сърцевината на системата. Трябва да имаме нови варианти за поделяне на риска за да можем да напредваме и да преодоляваме грешки, които сме правили в минало. Нови форми на финансиране трябва да се разгледат като дарителство и други и да се види в кои отрасли е необходимо повече финансиране. Тоест ЕИП трябва да бъде действително инструмент за финансиране, банка за развитие. Докладчика смята, че в този процес на, на технологичен об, промени, което се отразява на цялата економика и придвижване на работна сила, нивата на краткосрочните договори, трудови договори се качват. ЕИП трябва наистина да работи по създаване на работни места и по програми, които гарантират такава устойчивост при нови кризи или покачване на безработицата. Още много важно е да има повече прозрачност, повече отчетност. Това се въвежда от плана Юнкер. То се отнася и до ЕИП и трябва да се умножи и увеличи. Трябва да има повече отчетност и пред този парламент. ЕИП трябва да подобри сътрудничество с всички банки за регионално развитие и национални банки в Европа. Банки за национално и регионално развитие в Европа Становището е общо взето положително на групата. Това е предложението на госпожа Вреги и смята, тя, тя се надява, че дискусията ще даде добър принос към доклада. Благодаря също е, говоря от името на господин Олза, който е, не мож, се извинява, че не може да присъства. Той е докладча в сянка. Е, той иска да е, отбележи на доброто и тясно взаимодействие между отделните политически групи миналата година по миналогодишния доклад за ЕИП. Важно е да се спомне, че миналогодишния доклад е, някак бе доминиран от текущите преговори по ЕФСИ, докато сега основно ударение върху Комисията за бюджетен контрол – Благодарим на докладчика за балансирания подход е, и макар, че докладчика Сянка е съгласен с много от въпросите засегнати, той иска да спре вниманието на местата, в които има отклонение от този подход. Сравнението с предкризисния период за Европа е очевидно създава, то генерира чувство за нестабилност Разбира се, някои стъпки са предприяти на европейско равнище за решаване на някои проблеми, но не съм сигурен, че доклада го отразява. В четвърти параграф бихме искали да бъде преработен, макар че сме съгласни с общия принцип там, а именно да се избягват економически е, разнобой в Европейския съюз, особено по отношение на инструментите на е, ЕИП. Не сме съгласни с докладчика, че банката финансира големите, най-крупните економики. Бихме искали да се работи върху данни информация, конкретни данни информация, и да не, а да не се съчиняват а, такива. Свидетели сме на това, че много държави се ползват от а, финансиране от ЕИП, а, а също времено те не представляват сериозен дял и не дават особен принос към европейските економики. Публичните и частни партньорства бихме искали да се развият, развият допълнително. Не смятаме, че тяхната рентабилност е съмнителна поначало и по-скоро бихме приели, че има в някои държави членки има проблеми, така че бихме подкрепили насърчаване на повече частни инвестиции. Не обратното. Не смятаме, че че публичните инвестиции са единствения вариант за даване тласък на една здравословна економика. Текстът е добра база за работа и се надяваме на ползотворно сътрудничество с, с, в работата си по него. Благодаря Калвет. Аз също се изказвам от имате моя колега и приятел Филип Дебекър, който не можа да присъства днес. Благодаря на докладчика за това становище. Нашата група и господин Дебекър са доволни от становището, само една-две бележки имаме. Вярно е, че всички искаме ЕИП да работи по-ефективно, но това не може да стане чрез количествено увеличение на нейния капацитет за отпускане на кредити само по този начин. А по-скоро това може да стане, ако банката работи по-ефективно, когато става дума за конкретно насочване към определени области, където има инвестиционен недостиг, така да се каже. Това са ниши, където комерциалните банки не отпускат кредити. С други думи, ЕИП трябва да се съсредоточи в въвличането на частни инвестиции в инфраструктурни проекти. Там се забелязва голям е, вакуум в момента и така е от началото на кризата. Трябва да преодолеем този проблем, да, завиш, да засилим производителността, да засилим конкурентоспособността ни. Всички тези въпроси трябва да бъдат е, взети предвид, е, когато се формулира политиката на кредитиране на ЕИП. ЕФСИ, плана Юнкер и ЕИБ са длъжни да въведат нови альтернативи форми е, на частно инвестиране за такъв вид инфраструктурни проекти. Второ, не можем да изискваме ЕИП да докладва по инвестирането си в малки и средни предприятия. Трябва да има подбор от такива по, във връзка с техния потенциал за бърз растеж. Защото тук не става дума само да се подпомагат малките и средни предприятия. Както бе казано вече, плана Юнкер изпълнителният елемент от е, е, изпълнителната ръка на, на този план, а именно е, ЕИП, трябва да мисли преди всичко за преодоляване на растящата бедност в Европа. Второ, ЕИП трябва да играе един вид е, съпътваща роля, когато става дума за основните инвестиционни източници. Не трябва да се получава сблъсък, конкуренция между отделните източници на инвестиции, а именно паралелно действие – когато става дума за инвестиране в економиката, в технологиите, в други сфери. И така, в заключение, ЕИБ трябва да реагира по демократичен начин и да е отчетна и пред парламента, това се разбира от само себе си, И тази необходимост трябва да бъде ясно разписана в е, проекто доклада. В е, становището, извинете. Днес всички заместват някого. А сама си върша работата, което е добре. Ние смятаме, че това е много добро становище и очакваме тясно сътрудничество с господин Папа Димулис. Е, той беше докладчик в сянка, когато ние бяхме докладчици по миналото становище, така че се надяваме на конструктивно сътрудничество още веднъж. Приветстваме няколко аспекта на доклада. Първо, опасенията за високата безработица на цялата територия на Съюза, необходимостта от стратегически инвестиции и альтернативно заемодаване. Също приветстваме призивите към ЕИБ да се справи с данъчните оазиси. Аз съм докладчик в Сянка по доклада за корпоративната данъчна политика. Там авторите призовават да бъде изменен уставът на ЕИБ, за да не стига финансиране от тази банка до хора, които или не плащат данъци, или използват данъчни оазиси Надяваме се, че ще можем е, да въведем е, текст в този смисъл и тук, за да има общо съответствие и да бъдем е, в духа на борбата си с неплащането на данъците. Има три неща, където докладът може да бъде подобрен. Първо, могат да се посочат с пръст непочтените дружества с достъп до пари на Е и Б аз специално имам предвид едно дружество, което е приело постъпление в размер на 4 е, милиарда евро, 4 милиона евро от Европейската инвестиционна банка и въпреки това е, е главно действащо лице в е, един скандал с търговия с емисии. Също така трябва да имаме предвид преговорите на държавите страни по конвенцията на 21-та им среща в Париж е, и трябва много бързо след това да се премине към е, улесняване на заявленията за зелени кредити и зелено финансиране. Трябва да се разработи от Европейската инвестиционна банка програма за покупка на активи, за да се улесни този преход. Приветстваме факта, че Европейската инвестиционна банка ще извършва оценка във връзка с промените в климата на всички заявления за кредити. Трябва да има наистина такава мярка. В самия управителен съвет трябва да имат необходимата компетентност, за да се изпълнява подобна мярка успешно. И също така призоваваме ЕИБ да обмисли по-нататък да не отпуска кредити на проекти, които влушават качеството на околната среда. Също така имаме препоръки за усъвършенстване на състава на управителните органи на банката, в частност от гледна точка на равното участие на половете. Благодаря, Марко Вали. Благодаря, господин председател. Радвам се, че докладът от и Комисията по бюджет участва. Радвам се, защото е много важно да хвърлим светлина върху критериите за прозрачност за проектите, които ще се финансират от ЕИБ. Ето защо ще внеса предложения. Ще се спра на някои аспекти, свързани с економическата комисия. Според мен е много важно да се използват инструментите за малките и средни предприятия, за микропредприятията, за новаторските предприятия. Важно е реалната економика да получи подкрепа и Е и Б да даде добавена стойност на тези дейности. Да се инвестира в малките предприятия, а не в големите. Също така да се инвестира и в страни, които преживяват криза. И да се коригират дисбалансите. Поставям акцент върху економическата устойчивост на някои инфраструктурни проекти. Свидетели сме на това, че чести се правят твърде оптимистични оценки на въздействието. Те не са напълно независими и в крайна сметка някои дейности се оказват финансово неустойчиви. Не искаме тази практика да продължава. В доклад от миналата година стана ясно, че има немалко такива примери. Приемам с интерес предложението на зелените за фискална прозрачност. Ние ще подкрепим и това предложение, това предложение както и предложението за финансовите обежища. Фадио Демази има думата. Всъщност ще направя всичко, което е по силите ми да представя Мисля, че ИНФ беше ред Angst zu tun und, und hier habe ich mich gemeldet als Schattenberichterstatter. Ich möchte auch den... Да, аз бих искала също да благодаря на докладчика. Наистина много интересна работа е свършена, много неща и трябва да бъдат обсъдени днес във връзка с доклада. Важно е да се изтъкне основно, огромното значение на Европейската инвестиционна банка за инвестициите в Европа. 80,3 милиарда инвестиции през 2014 година са реализирани и трябва да се обаче също време да се наблегне и на огромния недостиг от инвестиции. Ето защо при точка трета там където се казва, че трябва спешно да се засилят своите дейности по инвестиране, да се каже, че трябва да се завиши капитала с 80 милиарда евро от 2012 насам, които да бъдат е, във всички случаи трябва да има едно увеличение на капитала, за да може този огромен недостиг, е, особено по отношение на стратегически инвестиции, да бъде запълнен. Трябва да видим как да се насърчават иновациите е, чрез рисков капитал. Е, важно е в ЕПСИ да се оценяват е, добре проектите, тези, които имат добавена стойност, а също така и ефекта на leverage също да се търси и да се Засилване на кодекса на поведение, това е окей, okay, но да се дефинира ясно какво означава това. Тоест, е, ако това означава разслабване на финансовата дисциплина, аз не съм за това. Според мен публичните инвестиции нямат е, възможност за нямат альтернатива, така че трябва да мислим за добри, трябва да се търсят е, нови методи, иноваторски на, на е, финансиране. Общо взето, е, разбира се, отчита се пред парламента, това е нещо, по, по което винаги сме имали много положително отношение. И така, моля ви да се вместите в кратко време за изказването си. Три кратки коментара. Благодаря за коментарите. Ще ги изпратя на докладчика, както и на неговите сътрудници. Мисля, или поне такова е впечатлението ми, че тук има много високо ниво на консенсус е, за отчетността и отговорността на банката, тук много бързо ще се стигне до единно становище и може би също трябва да предам молбата да се прояви максимална конкретност е, и да се гарантира съответствието с работата в парламента по други доклади. Мисля, че е, това ще бъде постигнато на плоскостта на отчетността. По другите два аспекта, като че ли бяха изразени малко разногласия е, или по-скоро някои колеги поставят акцента на друго място. Доколкото разбирам позицията на докладчика, той не би желал да има фиксирани квоти или да се финансират проекти, които не се изплащат, но той смята, така както е на мнение и комисията, че трябва да има мултипликационен ефект спрямо страните, където има ниска ликвидност, висока безработица, да им се дават средства, за да могат да гарантират растеж. Разбира се, всеки от проектите, които се одобряват, трябва да бъде устойчив, но мисля, че всичко това е задача на докладчика. Той трябва да проведе с вас двустранни дискусии, за да се постигне напредък и да се изчисти редакцията на доклада. Що се отнася до коментарите по параграф 4, ще ги предам на докладчика. Мисля, че той ще се занимае с тях и евентуално ще обмисли прередактиране на този параграф, ако се окаже, че той не е достатъчно прецизен. Извън това, позицията на докладчика е, за частно-публичните партньорства или за публично-частните партньорства е, е да не бъдат натоварвани да накоплаците, защото тогава няма да има е, добра альтернатива на държавните инвестиции, а по-скоро би трябвало публично-частните партньорства да се използват за стабилизиране на економическата среда. Мисля, че предстои плодотворен диалог. Благодаря за вашето участие и благодаря за разбирането, което проявихте към отсъствието на докладчика. Благодаря. Срокът за изменение е 28 октомври. На 30 ноември, 1 декември ще го разгледаме. През е, март 2016 година е насрочено гласуването на пленарно заседание. Благодаря с това и изчерпваме дневния ред на заседанието. Следващото ни заседание е от 15 до 18.30 на 9 ноември, понеделник. Е, следващото заседание е на 10 ноември, вторник, сутринта. А за следобеда имаме друга програма от 5 до 7. Благодаря.